Ако няма възражение, резолюциите, които са одобрени, ще бъдат изпратени на съответните адресати. Прекъсвам сесията на Европейския парламент. Закривам заседанието. Благодаря.